съобщен, съобщение от е, е представител на е, е, е, НП. Е, това съобщение всъщност... Имаме и съобщение от председателя от Социалисти и Демократи. То ще влезе в протоколите на това заседание. Колкото до комисията по